We I open our Откривам съдебното заседание на нашата комисия. Благодаря ви. Ако сме малобройни днес, Първа точка дневния ред за днес след обед е публичното изслушване, посветено на опростяването и намаляването на бюрокрацията в Европейско структурни структурни инвестиционни фондове. Както знаете, опростяването е постоянна цел при съвместното управление на европейските фондове и това беше един от основните елементи в преговорите по законодателно предложение за програмния период 2014-2020 година. Целта е да се подобри управлението и да се увеличи ефективността и достъпността на европейските регионални фондове и фондове за развитие. Еха введени редица правила, като например хармонизирани правила за всички фондове, е, електронната политика за сближаване и намаляване на разходите. Намаляването на бюрократичната тежест за бенефициарите е в е, сърцето на стремежени за опустяване и трябва да се прилага както на регионално, така и на европейско равнище. Контролът върху опустяването е сред водещите приоритети на нашата комисия. Ето защо за мен е огромно удоволствие да приветствам на днешното ни заседание че има специалисти в които пътището вземат участие в днешното изслушване. Програмата за изслушването вече беше, беше раздадена. Ще дам думата на всеки един от гостите ни за презентация от 10 минути, след което ще дам думата на членовете на нашата комисия за въпроси и коментари. Ще дам думата и на представителите на Европейската комисия, ако искат да направим някакви коментари. Ще ви представя гостите ни за днес. Доктор Ангелика Пот Мьогеле, изпълнителен директор на е, европейските работи в съветът на европейските общини и региони, госпожа Мария Кандела от региона Пулия, Италия, господин Георг Рис, който е управляващ властта, органът отговарящ за Европейският фонд за регионално развитие в Баден Вилсенберг и професор Василе Догаро от университета в Тимошлара в Румъния. Започваме с госпожа Ангелика под Мьогеле. Спората с 10 минути да ни поставите вашата презентация. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на комисията за това, че поканихте съветът на европейските общини и региони, за да ви представим нашият опит. Припомня ви, че ние сме груповата организация, в която са поставени всички местни организации на органите на местното регионално самоуправление. И моят принос днес е, се основава на опитът на нашите страни участници. И ние много се радваме, че имаме възможността да представим опитът на трупа към момента. Изготвихме една брошура, която ще намерите в досието си. Ако искате да допълнителна информация, с радост ще ви я изпратим. Започваме с кратък обзор на положението от наша гледна точка. От гледна точка на бенефициарите може да кажем, че беше постигната важна стъпка напред към опростяването чрез електронната документация, опростяването на докладването, опростяването на процедурите и други подобни мерки. Все пак трябва да отбележим, че според нас има прекалено много правила, които трябва да спазват управляващите органи. По отношение на интеграцията на фондовете има известни притеснения поради фактът, че в регламента, който определя общата рамка за териториално развитие, въвеждането на инструменти като интегрираните териториални инвестиции, ITI и водите общините местни развитие, CLDD и други инструменти все още не се прилагат достатъчно от водните органи. Искам да се спомням четири конкретни елемента в презентацията си. Хармонизация, гъвкавост, пропорционалност и управление основаващо се на резултатите. Започваме с хармонизацията на правилата. Високо оценяваме многофондовият подход в настоящия контекст. Но също така си даваме сметка, че той се оказва доста сложен за прилагане. Както знаете, има различни подходи, различни средства и различни фондове. Освен това, на равнището на държавите членки има различни министерства и в Европейската комисия взимат участие различни генерални дирекции, което води до доста осложнена практика. И също бихме искали да направим следното предложение. Инструментите, които бяха предложени в новият регламент, като, например, междинните органи, интегрираните териториални инвестиции и водените от общините местно е, развитие, са инструменти, които все още не се прилагат, както показва и наскоро приятелството публикуваното публикуване за прилагането на интегрираните териториални инвестиции в държавите членки. Потребата на този инструмент все още е много слаба в държавите членки, затова ние бихме искали да се насърчи по-масштабното използване на подобни инструменти, които според нас ще допринесат за повече опустяване. Бихме искали да насърчим Европейския съюз да се насочи към повече общи процеси и общи процедури, когато това е възможно. И смятаме също така, че общата рамка, която обхваща фондовете е добра стъпка напред, но все още не е достатъчна. Също така ние предлагаме да има една обща структурирана процедура, в която да се с която да се даде отговор на всички възможни проблеми на местно-регионално равнище. Предлагаме един гише, което да представлява единно е, звено, предоставящо финансирането даден регион или дадена община. Дава няколко примера в е, презентацията ни, но ще ги пропусна в изложението си сега. Това важен елемент за нас е гъвкавостта. Гъвкавостта все още не е постигната. Европейския съюз е, определи приоритетните теми и процентите за националните програми, се оказва, че повечето държави членки всъщност почти нямат гъвкавост. И като конкретен пример сме дали пример с Холандия. Точно по пропорционалността и въпроса за контрола и аудитите, Сигурно няма да се че в тази област получихме много отзиви от нашите членове. Те твърдят, че не продължава да има одит на няколко равнища, което води до няколко поредни проверки на едни и същи документи от различни органи на различни равнища и често води до различни резултати. Това от своя страна води до правна несигурност за местните и регионални органи на управление и най-вече за бенефициарите. Ключов елемент за опростяването за бенефициентите, включително и за местните регионални власти, е намаляването на необходимите проверки. Настоящият момент, настоящият брой на проверките на място според нас продължава да е прекомерен. Някои държави членки са въвели национални декларации, които водят до повече контрол на национално равнище и по-малко контрол страна на Европейската комисия. Европейската комисия има тенденция за засилване на проверките в държавите членки, където има високо равнище на грешки, съгласно на Европейската сметна палата при управлението на Европейския фонд за регионално развитие това има своите последици за бенефициентите в съответните държави членки. Европейската сметна палата смята, че всички държави членки действат по хомогенен начин и че грешката допусната в една държава може да бъде допусната и в друга, но това според нас не е вярно. Ето защо ние имаме следните предложения. Имаме нужда от един по-пропорционален подход, основаващ се на а, резултатите, вкладиращ се повече върху подобрението, а не върху санкциите. Така също така да се прави по-ясно разграничение между измама и грешка. Трябва също така да бъдат да, изискани минимални одити от страна на държавите членки. Трябва да има също така и минимална хармонизация между системите за одит с предварителна координация между аудитиращите органи. Трябва също така да има и повече контрол върху националните аудитиращи органи, например, чрез една единна информационна система и аудиторска система, която да се използва от всички участващи Европейската комисия, националните органи и бенефициентите. Промените в правилата, които се приемат по време на периода, не бива да се прилагат с обратна свободно действие, за да не бъдат по този начин унеправдани бенефициентите. Важно е също така бенефициентите и представителите на държавите членки да се координират преди началото на процеса, за да може да се избегнат възможно най-голям брой грешки. И накрая имаме нужда от повече прозрачност по време на процеса на аудитиране което означава Европейската комисия да публикува на възможно най-ранен етап своите резултати, резултатите от аудитите. И последният ми коментар е свързан с управлението основаващо се на резултатите. Жалко, че Европейската комисия и държавите членки са се отказали от възможността да разработват съместни планове за действие. Тези, планове, тези съвместни планове за действие имат потенциал да намаляват бюрократичната тежест и необходимостта от едитиране което прави тези планове по-лесни за контрол и по-отчетни. Един от основните проблеми, който отбелязахме, е фактът, че ръководни насоки се дават прекалено късно и честно те не са достатъчно ясни. Като знаем, за настоящият програмен период Генерална дирекция вече изготви насоките през 2014 година, когато държавите членки бях, вече бяха започнали да изготвят своите национални програми или както други думи прекалено късно. Ето защо бихме искали да насърчим Европейската комисия да подготвя своевременно документите с ръководни насоки. Надявам се, че за бъдеще Европейската комисия ще е в състояние да предложи, да предостави наръчници с ръководни насоки едновременно с новите правила за програмния период. По този начин самите държави, членки, региони и общини ще са наясно какво се изисква от тях. Крайните бенефициенти също се интересуват от ръководни насоки за това как да освояват фондовете. На практика ръководните насоки на теория, извинете, ръководствата като поставя паста комисия би следвало да са достатъчни, но а, на практика тези ръководни насоки са на разположение само на английски язик и са насочени само към управляващите органи. За цяло смятаме, че има нужда от изграждане на повече капацитет във всички държави членки. А, органите, управляващи средствата от фондовете, трябва да подобрят своята координация чрез по-добра техническа подкрепа от страна на Европейската комисия. В заключение смятаме, че важните въпроси, които си остават същите. Какво е опростяването? Може ли да намерим общо определение? Каква е целта на опростяването? Кой трябва да бъде официалният а, и основният бенефициент на опростяването и как може да постигнем тези цели? Обедени сме, че ще бъде ползотворно да обхванем всички участници в процеса. А относно регионалните власти, решението се основава на взаимно доверие, делегиране на отговорност от централното правителство чрез ясно определена рамка и ясно заявени цели. CMR Европейската групова организация, която обединява асоциациите на местните регионални органи самоуправление, вярва в опросяването като водещ елемент за по-добро управление в Европейските фондове. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Анна Мария Кандела, която ще ни, през... ще ни прави презентация за координацията и тематичната конкретизация на Европейския фонд за регионално развитие. Имате думата. Grazie. Ehm, io eh, farò un approfondimento rispetto al tema della semplificazione. Благодаря ви. Аз от своя страна бих искала да поставя акцента върху концентрацията и интеграцията на структурните фондове. Реших да говоря най-вече за девета тематична цел за програмния период 2014-2020 година. В тази тематична цел се поставя акцента върху упростяването. В тази тематична цел има силна връзка с разпределението на европейските фондове. Целта е да се намали бедността. Впрочем, има една допълнителна връзка, а именно интегрирането на ресурсите на Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие. Аз отговарям за отдела за социално подпомагане в региона на Пуглия. Тази година изготвихме оперативната програма за периода 2014-2020 година. Нашият регион реши да се възползва от възможността, която ни предостави Европейската комисия и да изготвим мултидисциплинарна програма. Преди 2014 година Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие се управляваха от различни органи. Правилата, които се прилагаха, също бяха съвсем различни. Дори програмния период за двата фонда беше различен. Като че ли имаше два паралелни пътя, между които нямаше никаква връзка. Сега съвместното управление на няколко фонда е възможност, от която смятаме да се възползваме. През последните две години работихме основно по програмирането и разработването на проектите, а сега ще се насочим към тяхното прилагане. Бих искала да споделя с вас няколко елемента, по които си заслужава да помислим. Първо, хармонизирането на националните правила. Необходимо е да помислим внимателно за правилата, които се прилагат в рамките на Европейския социален фонд и тези, които се прилагат към Европейския фонд за регионално развитие. съвсем накратко. Бих искала да се спра на всички общностни програми и регионални програми, които са насочени най-вече към социалното новаторство, заетостта, социалната интеграция и борбата с безработицата. Много важни са участниците в новия програмен период. В този случай имаме много повече участници. Много е важно не само да се подбират програмите, но и да се получим от други държави и региони. Местните власти, неправителствените организации, всички работещи в сферата органи трябва да бъдат приобщени. Економиката е изградена от много слоеве и от, в нея има много заинтересовани страни. За това трябва да се разработят и публично-частни партньорства. Нека да се възползваме от тази възможност. Ще ви дам един пример. Рамковия регламент за Европейския социален фонд и този за регионално развитие предвиждат единни правила, които почиват на регионална структура. Много често регионите се изкушават да следват правилата, но го правят много късно – Всичко това е свързано с разпределението на фондовете. Затова трябва да се прави ясно разграничение между публичния и частния сектор. Девета тематична цел за активното социално включване отдава голяма роля на регионално и национално равнище на Министерството на социалната политика. Но се отделя голямо значение и на общините. Общините в Италия се групират, което е изключително важно от гледна точка на хармонизацията. Общините също са бенефициенти и участват при разработването на някои аспекти. Те се включват и в подбора на проекти, и в привличането на заинтересовани страни. Ето защо ролята им е изключително важна. Понякога общините не разполагат с необходимата а, система за контрол. Много има да се прави в това отношение. От опита от 2013 година се получихме, че трябва да експериментираме, за да гарантираме, че усилията на управляващите органи ще бъдат насочени към смесването на регионалните и националните мерки с мерките предприяти на местно равнище. И мисля, че нашите усилия дадоха резултат. Отчасти, защото се насочихме към обучение на хората, които се възползват от тези фондове, защото при наличието на различни правила и различни системи за различните власти – в рамките на социалния фонд е, съвсем не е лесно е, човек да се справи. Отделните общини също не успяха. Насоките за финансовия контрол, изготвени в рамките на Фонда за регионално развитие, бяха изключително полезни. Ние самите изготвихме списък с всички адреси на компетентните власти за контрола и тези, които са компетентни за одита. Смятаме, че трябва да продължим в този дух и през следващия програмен период. Необходимо е да стане ясно, че контрола не е някаква структура, която е отделна от управлението. Напротив, ако човек може да гарантира, че местните власти и хората на място знаят как да прилагат правилата, то ние всъщност помагаме на всички да изготвят своите проекти. Още от самото начало, разходите, свързани с контрола, биват предвиждани. Разбира се, важно е да има и пропорционалност с оглед на размера на проекта. Да имат една и съща целева група проектите могат да бъдат различни и да бъдат насочени към различна аудитория. Затова не винаги могат да бъдат групирани. В новия програмен период, например, се говори за социално новаторство. Това означава, че на местно равнище трябва да са на лице иновации. Аз смятам, че би било трудно да се използва старата система, но управлението ще бъде затруднено. Ако хората смятат, че се стремят само към добро управление, тогава грешим. Доброто управление просто трябва да е в основата на проектите, които от своя страна да доведат до промяна на местно равнище. Само така ще има новаторство. Относно типа дейност, който ще бъде насърчен. Бих искала да кажа, че е важно да имаме ефективни дейности и да свържем публичния и частния сектор. Иновациите сами по себе си изискват приобщаването на различни компетентни органи. изискват разработването на различни дейности на местно и регионално равнище. Местните власти ежедневно се опитват да работят в този дух. Необходимо е да гарантираме, че ролята на Европейския социален фонд и на фонда за регионално развитие не се различават, защото в противен случай само ще осложним процедурата. Затрудняваме хората, които работят на място. Желаем новаторство в социалната сфера. Не бихме искали никак, никой да се колебае по отношение на предприемането на каквато и да е дейност в социалната сфера. Нуждам се и от съответния инструментариум. За съжаление, наличният такъв по-скоро раздели хората, а не ги обедини. Ето защо в максимална степен се опитваме да разработваме дейности, които да включват и Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие. Нямаме обаче система за контрол, която да осигури еднократен контрол, който да удовлетворява условията, както в рамките на Европейския социален фонд, така и в рамките на Фонда за регионално развитие. Трябва да работим с две генерални дирекции в случаите, в които изискаме средства от Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие. По-добре би било, ако трябва да поддържаме контакт само с една генерална дирекция. А когато говорим за одит от страна на Европейската комисия, тогава трябва да осъществим контакт с съвсем различна генерална дирекция. Сметната палата, всички знаем, от своя страна пък прави одит на Европейската комисия. Така че това е един многостепенен подход, многопластов такъв. И ние се опитваме да надградим над вече получения опит. Да се получим от това, което е станало тази година, за да го приложим следващата. Ето защо би било добре, ако и системата на проверка е сходна. Понякога одита отнема 3, 4, 5 месеца, защото идват аудитори от различни органи. Не всеки може да се справи с, подобен, с бюрокрация от подобен мащаб. Ето защо смятам, че се нуждаем от рационализиране. Нуждаем се от по-голяма ефективност и рационализиране на финансовия контрол. Преди да се въведе промяна в правилата, може би е добре да помислим за начина по който бихме могли да рационализираме и организираме процедурите. Това, разбира се, отчасти е, засяга националните и е, регионалните власти, а не само местните. В заключение, направихме изключително голямо усилие, включително и от културна гледна точка. И очакваме напредък за периода 2014-2020 година. Използваме няколко фонда в рамките на един и същи програмен период – използваме правилата на местно равнище и на регионално в рамките на първия етап. За съжаление, на места все още процедурите вървят паралелно, а не единно. И това въпреки усилията, които положихме ние като органи по управлението. Ще се постараем обаче да преодолеем това, тези фрагментирани правила – и да приобщим всички. Благодаря. Много ви благодаря. Трябва да кажа, че започвам да се притеснявам дали ще се справим с времето, но сега ще дам думата на следващия ни гост и експерт. Това е доктор Джордж Рис от Баден-Вюртенберген и техния управленски орган – Заповядайте, очаквам да се справите за 10 минути. Благодаря ви. Благодаря, че ми давате възможност да говоря от името на нашия орган. Ще започна с най-основното. Съкръщението за нас е ЕФРА. Е. Трудно е понякога да се произнесе нашето име. Аз съм от Штутгарт, тази жълта точка на картата от Баден, Вюртенберг. Всъщност в YouTube има един много хубав филм, който обяснява кои сме ние. но аз сега ще говоря за правната рамка. Това не е никаква рамка, това е един вид амеба, защото ние имаме регламента ЕСИФ, имаме и всякакви други названия на същия регламент, като основния регламент, ЕСИ, ЕСИФ, ЦСФ. Самият регламент трудно се чете. Допълнително имаме регламента за Фонда за регионално развитие, имаме също така 7 мерки за изпълнението на регламентите, делегирани актове и на фона на всичко това имаме и регламентите за изпълнение, които все още са в сила – мисля, че двата фонда на слайда все още са доста разделени. Ако погледнете фонда за регионално развитие, там има 17 члена и 13 страници. При ЕАФРД има 90 члена и 62 страници. Регламентите следователно са много различни това, което те третират, също е различно. Регионалният фонд следва нормите за държавна помощ, докато фонда за селските региони е част от развитието на селските региони и съдържа такова естеството му държавна помощ. Следователно имаме два различни подхода. Има и още някои съображения, които трябва да се изложат, тъй наречените малки инфраструктури, примерно ИКТ. Има разлики и при нормите за нетни приходи, за опростяване на разходите, финансовите инструменти, но да започнем с малките инфраструктури. В Селско-стопанския фонд можем да разгледаме следния пример. Табелките, които оказват посоките. Обозначителни табелки в държавите членки има ограничение 30 до 600 000 евро общи разходи. В регионалния фонд обаче тази малка инфраструктура, както я наричаме, може да получи 5 до 10 милиона долара, защото а, милиона евро, извинете, защото това са културни паметници. При лидер имаме собствен бюджет – независими решения, също така, що се отнася до степента на финансиране и съобразността на това финансиране. Няма финансова отговорност, докато в града нещата стоят много различно и ние трябва да направим нещо, защото когато се ползват регионални фондове в града, съответният компетентен орган има правомощията единствено да одобри проектите. Но самата система се контролира от комисията. Доколко има капацитет, доколко са изпълнени финансовите изисквания, какво е включено в проекта, ясно ли са разписани задачите, избегнати ли са опасностите от измами. Следователно, всеки, който поеме надзора, поема и отговорността. Има още много допълнителни подробности, свързани с нетните приходи. При регионалните фондове, съгласно член 75, и, например при проектите, за научни изследвания. Нетните приходи се определят от управителния орган. При Хоризонт 2020 това е изследователския институт, обаче виждате, че се създава истински хаос. 2014 година беше решено, че спестените разходи също са форма на приход. Но какво означава това? Да погледнем примера с детската градина, нещо, което на нас, немците, ни е много близко. Представете си, че цената на горивото за отопление е висока през зимата, това е студена зима, децата идват рано, сградата трябва да се отоплява, но Следващата година се случва по-мека. Зимата не е толкова студена, начина на отопление е различен и в този случай се пестят средства. Но, както виждате, това трябва да се отчете като приход. Имаме и съответните насоки за упростени разходи. 60 страници са тези насоки и говорим за упростени разходи. В държавите членки пък се правят допълнителни проучвания, пращат ни още десетки страници като въпросници, например 35 страници. И още нещо, финансовите инструменти. Ето и това е много забавно. Аз не искам да ги обсъждам. Само ще ви кажа, че може да намерите нормите за тях в 13 различни документа. Самият аз не искам да навлизам в подробности, защото не мога да следя всичко това. Това са 2,5 кг хартия за всяка норма. Това са финансовите инструменти и това очакваме хората да прочетат. Самите регламенти водят до грешки. И сега стигам до кулминацията с четоводната година. Това са плащанията за селските стопани. Те получават същата сума всяка година за същата площ. И някой би си казал, всичко това е достатъчно разбираемо. Но има регионални програми, които се изпълняват по 6-7 години. И може да се окаже, че този, който е получава пари, не може да завърши проекта. Тогава аз трябва да направя преизчисление за целия период огромна бюрокрация. Втората програма по счетоводната година имаме финансов регламент, който ни позволява да включим плащанията в сметката, когато правим проверка. И когато се прави проверката на DG Regio, но DG Regio настоява – когато ние започваме да анализираме процедурата, трябва да изключим тези плащания. Следователно, самият проект е съставен от различни видове плащания и някои частични плащания. Има стотици отделни фактури. Аз би трябвало да отделя всяка фактура една по една, да я разгледам и да реша дали тя следва това правило или не. Самата процедура на счетоводната година създава огромна бюрокрация. Като Обикновено ни се казва, че така се постигат по-добри резултати. Много ви благодаря. Аз съм сигурна, че това, което показахте, ще се превърне в новина, защото примерите ви бяха много творчески подбрани. А сега да про... преминем към професор Василе Догаро, следващия ни гост от Западния университет от Тимишуара. Această Благодаря ви. Благодаря ви за поканата. Резултатите, които ще ви представя, се основават на моят опит, а именно 4 годишен опит в е, един междинен орган, който се занимава с научно-изследователска дейност, техническа координация в рамките на нашия университет за изготвяне на стратегията в региона на Тимишуара в Румъния, както и опита ми в научно-изследователската дейност за развитието на регионалната економика. Използвах също така и е, докладът на господин Чедроне, доклад прият през 2011 година. Най-напред бих искал да благодаря на колегата доктор Рис, който ми помогна да подготвя днешното си изказване. Много малко приоритетни цели се споменават в доклада за политиката за сближаване. Говорим за регионално сътрудничество, за комбинирани е, показатели и говорим най-вече за упростяване по отношение на критериите за оценка. Аз обаче няма да засягам въпроса за опростяването на процедурите. Това е една от възможностите да се опрости употребата на европейските фондове, но аз бих искал да се спра на един друг вид опростяване, това, което аз наричам интелигентно опростяване, тъй като този вид опростяване би могъл да увеличи ефикасността на европейските фондове и също така да промени начинът, по който се разпределят средствата от фондовете. На равнището на общият изследователски център в Севилия, в Испания, предприехме първите стъпки в тази насока. В общия изследователски център беше направена оценка на начината, беше направена оценка на начинът, по който се разпределят фондовете в отделните региони. Знаете, че в економическата наука се използва важният термин за сравнителното економическо предимство. И когато говорим за опростяване, това понятие попада в три отделни научни категории, научни дисциплини – можем да погледнем на опросяването от правна гледна точка. Но аз няма да се спирам на правните аспекти, а ще се спра на научните аспекти на опросяването. От, ако трябва да погледнем на въпроса от емпирическа гледна точка, Имаме нужда от минимум данни, за да разберем какъв е този водещ принцип на интелигентното опростяване. Към момента в рамките на Европейския съюз се отчитат много положителни резултати. Резултати постигнати благодарение на изследователската дейност на различни университети, като например университета на Дронинг. Тяхното изследване показва, че обменът на опит между регионите може да има добавена стойност. Други университети също правят проучване на трансферът между региони в категория НЦ 2 този вид а, трансфери са съществени, за да се гарантира сближаването и също така, за да се вземат предвид особеностите на всеки един от тези региони. Имаме нужда и от специализация, за да не се използва един структурен фонд за финансиране на практически сходни програми в два различни региона. Услугите и пътите, които се финансират от съответния фонд, трябва да бъдат много прецизно изготвени, за да се е възможно най-ефикасно освояване на средствата и също така да се осъществяват спестявания, например енергийни спестявания. Аз предложих един, една рамка за интелигентно опустяване, основавайки се на няколко показатели. Така, например, един важен показател е продуктивността на а, секторите. Ще ви дам един важен пример, примера с, късноречив пример, примера с Австрия. Нужна е координация между засегнатите специализирани сектори. Добре би било да бъдат включени споразумения за партньорство между регионите, които споменах в началото. Без подобна специализация има опасност от повтаряне на усилията и фондовете, които се използват, от дублиране на усилията. Така, например, ако искаме да изчислим увеличаването на броя на работните места, достатъчно е да вземем предвид резултатите от даден референдум. Така, например, в Съединените щати се правят прогнози за 700 професии с години напред. И те имат предвид много подробни критерии, като например възраст, происход, етническа принадлежност и други. И тези много подробни анализи им дават възможност да изготвят много целенасочена економическа политика. Подобни прогнози се правят и в Европа и ми се струва, че подобни данни би следвало да се използват, за да се гарантира разпределение на европейските фондове чрез много по-прецизни критерии от тези, които използваме в момента. ако разполагаме с ясни и много прецизни критерии, това ще бъде много полезно за разпределението на средствата от фондовете. Трябва да прилагаме едни и същи политики за всички категории, т.е. не само за категориите е, региони от НЦ-2, но за всички категории. А сега бих искал да се върна на нуждата да се подписват споразумения за партньорство не само между два региона, а и между няколко региона. Ако създадем съвместни екипи, това ще из, из, по този начин ще се избегне използването на един и същи фонд за сходни проекти в различни региони. Би било по-уместно тези проекти да се съчетаят с цел по-ефикасно използване на средствата от фондовете. На равнището на европейски съюз се говори също така и за намаляване на ресурсите и паралелно с това увеличаване на продуктивността. Сима се предвид и други критерии, като например критерият БВП. Аз лично подкрепям анализите, направени въз основа на този вид разделяне. Трябва да гарантираме, че не се стига до безконтролно увеличаване на ресурсите, за да може да осъществим необходимите на европейско равнище спестявания. Важните цели са сближаване, цели, които бяха заложени в периода 2007-2013 година и цели, които отново са заложени за програмния период 2014 до 2020 година. През първия програм... предишният програмен период беше трудно но да се постигнат заложните цели. Но ми се струва също така, че оценката не беше направена въз основа на правилните критерии. Нуждаем се от нова категория, от нова група показатели. Само по този начин ще може наистина ефикасно да използваме европейските фондове. Тук виждате пример от проучването на колегите от съвместния изследователски център в Севилия. Както казах, те направиха изследване на търговски обмен между регионите. Тук, например, виждате пример за търговски обмен на региона на Берлин за 2010 година. Това проучване беше наистина много полезно. То ни позволи да видим къде са, какви са ползите от този търговски обмен, къде, какви са загубите, както на равнището на Европейския съюз, но и на равнището търговски обмен между Европейския съюз и трети страни, като Индия, Китай и Съединените щати. Съжалявам, ако някои от присъстващите познават добре принципът на сравнителното преимущество, но ще, искам да, да го обясня напросто. Съвсем просто. Имаме група страни, искаме да имаме търговски обмен и използваме няколко категории, за да изчислим ам, облагите за дадена стока или дадена държава. Как може да се гарантира, че обменът ще бъде облагодетелстващ за всички? участващи държави. През 70-те години наборото награда на, матема... на математика Станислав се обяснява защо този економически модел е толкова важен. Използването на структурните фондове в полза на предприятията дават възможност интересите на предприятията да съвпадат с интересите на обществото като цяло. По този начин стремежът за печалби, който е в сърцевината на стопанската дейност на предприятията, се съвпада с общият интерес. А както знаете, общественият интерес е най-важното за едно общество. Първи пример с Австрия Обясних ви какви усилия полага Австрия за специализация. Всъщност поставих ви цитат само от три реда, защото след това вече се анализира как точно се създава добавената стойност, пряко или непряко. Съгласно брутните изчисления, Австрия е сред редките държави по света, които наистина следват принципа на интелигентната специализация. Дадох ви пример с няколко отрасла и виждате изчисления на добавената стойност на глава от населението. А другата, втората колона виждате данни за заплатите. Преди малко споменах инструмента създаден по искане на Евростат и който на практика е, е плод на 30 годишен труд на германски професори от различни университети. Тези научни работници са изготвили метод за изчисляване на проявлението на суровини и енергия. И при разпределението на средствата от структурните фондове трябва наистина да се влезе в най-големи подробности, за да се изготвят възможно най-прецизни критерии за разпределение на средствата от тези фондове. Тук на екрана виждате един друг а, пример. Равнището на потребление на суровини за всяка отделна държава членка, в основа на, на няколко различни критерии. Тук виждате вътрешното потребление на материали за а, целият Европейски съюз. Както виждате, критериите не се променят значително през последните няколко години и се нуждаем от прилагане на подобни критерии при оценката на всички проекти. Тук на екрана виждате резултатите от едно друго проучване, изготвено по искането на Европейския парламент и свързано с, офици... с ефикасното потребление на ресурси. Заетен... Проучването плана 100 германски предприятия, след което направихме екстраполация на равнището на целият Европейски съюз. Тук на екрана, на тази, в тази таблица, виждате сравнение между данните от моят регион, Тимишлара, след което виждате данни за цяла Румъния и виждате как потреблението на основни суровини се е променило и ще се променя от 2013 до 2050 година. Без прилагане на принципа на специализация, в моят регион много трудно ще се умеем значително да намалим потреблението на суровини. Към момента, пак казвам, специализацията за нас си остава недостижима мечта. В заключение, мога само да отбележа, че работата, която беше предприета от платформата S3, следва да бъде продължена следва да се въведе критерият потребление на суровини и критерии на енергетика. Но това трябва да се направи по прогресивен начин. Разполагаме с статистически данни на национално и на европейско равнище и по този начин можем да въведем този критерий. И ако искаме да го сторим, трябва да въведем интелигентна специализация на равнището на всички европейски региони. Това са прости критерии, критерии, които лесно могат да се използват, които лесно могат да бъдат въведени. И би следвало също така да направим прогнози и за развитието на пазара на труда за всяка държава членка. Така, например, очаква се населението на Румъния да намалее с 600 000 души до 2020 година, а ще трябва да се осигурят работни места за поне още 2 милиона души, за да се запази равновесието между активно взетата работна ръка и пенсионерите Говорим за много възможни стратегии, но е важно тези стратегии да бъдат интегрирани и трябва да се гарантира съгласуваност на стратегиите на европейско равнище. Няма значение дали имаме добри стратегии, ако те не са взаимосвързани. В синтез ви представих какво означава специализацията. Пак повтарям, тя е от първостепенно значение. Съгласно някои изчисления, Румъния губи средно 5 милиарда евро годишно поради липсата на специализация, поради липсата на, на трансфер на умения и познания, поради липсата на ефикасност. И друго ми но закона се спазва, но едновременно с това не полагаме всички възможни усилия, за да увеличим ефикасността. Освен това, се нуждаем от а, модел за прогнозиране на развитието на пазара на труда. И накрая имаме нужда от общи стратегии и от разпределение на европейските фондове с цел финансиране и подкрепа на младите промишлености. Само по този начин може да гарантираме економически растеж и развитие на европейско равнище. Много ви благодаря. Благодаря ви за различните перспективи, които ни представихте. Колеги, имате думата за въпроси, предложения. Господин Новаков има думата. Uh, thank you, Chair. Actually, I'm very happy that благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имаме сред нас бенефициенти и заинтересовани страни от политиката на сближаване, защото политиката на сближаване е най-близка до хората, а не европейските институции. Бенефициентите и тези представители на местните власти са тези, кои, е, като диспетчера на летището, който насочва Европейския съюз. Затова ние трябва да се вслушваме в тези хора. Съжалявам, но понякога живеем като в приказка и си казваме, че всичко е наред, защото сме гласували за и всичко ще се оправи, но това не винаги се случва. Много можем да говорим за проблемите и ако мислите наистина, че това е много бюрокрация, тогава трябва да видите обяснителния меморандум на програмата Хоризонт 2020. Много можем да говорим за проблемите, както казах, но е хубаво да поговорим и за решенията. Знам, че е трудно. Понякога бюрокрацията и административните мерки не насърчават бенефициентите да се възползват от политиката на сближаване. Напротив, карат ги да я отбягват. Местните власти и компаниите <clears throat> предпочитат да вземат кредит и да го връщат, вместо да минат през дългата процедура, която изисква държавите членки. 8% от европейския бюджет се управлява от държавите членки. Европейския бюджет се управлява от държавите членки следователно и от местните власти. И това е основният двигател на европейската економика. Не може да си позволим да поставяме толкова пречки пред бенефициентите. И тъй като говорихме много за проблемите, бих искал да направя няколко предложения да чуем мнението на гостите. Смятам, че имаме сходни или поне стандартни процедури по обществени поръчки и това може много да ни помогне. Ако аз, например, имам компания и се интересувам от търг в Нидерландия или в Полша, това са две напълно различни регулаторни рамки, две напълно различни процедури, които ме карат да избягвам тези две държави. Е, какво е решението? Защо чисто и просто да не упростим съществуващите процедури? Процедурите по одита одита на европейско и национално равнище. Нека одита на национално равнище да въжи и пред другите институции. По този начин ще се намалят разходите и един резултат от един и същи одит може да се използва неколкократно. Наистина ще се радвам да чуя мнението на нашите гости. Благодаря. Господин Етерич е следващия. Моля ви, бъдете по-кратък, за да наваксаме времето. Just gone through uh, uh, over an hour of um, amazing um, talk. Вече около е, час говорим за упростяването и наистина е, моите поздравления е, на нашите гости. Това наистина беше като един вид мозъчна атака а, наистина а, всички са много добри. Не се очаква обаче упростяване от а, хората. Доколкото разбрах, вие говорите за упростена процедура, за да може да направим повече, да разходваме повече, да контролираме повече и да разпределяме фондовете повече. Не, че винаги средствата идват на първо място в нашата комисия. Ако говорим за истинско упростяване, това означава, че трябва да имаме ясна дефиниция на това какво означава да правим по-малко, но по-ефективно и по-простичко. Като че ли всички искат да правим повече, за да бъдем по-ефективни като бюрократи. И моят простичък въпрос към вас е, виждали ли сте някой, който е преминал през тази голяма административна машина и който ще е съгласен да направи повече. Мисля, че всеки ще е съгласен да прави много по-малко. Наистина поздравления за всички. За мен наистина беше удоволствие да ви слушам. Госпожа Вана е следващата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на нашите гости за, отличната, за отличните им презентации и за техните становища. Изключително полезен обмен на мнения. Тук говорим за намаляване на бюрокрацията. Но на този въпрос трябва да се погледне от няколко ъгъла. Не може да говорим само за упростяване на решенията. Необходимо е да се направят обективни анализи – Европейския парламент също трябва да бъде приобщен в по-голяма степен. Трябва да помислим и какви ще бъдат последствията от подобни мерки върху малките и средни предприятия. Трябва да си зададем въпроса как да постигнем по-голямо качество, по-добър резултат от нашите усилия в рамките на Европа 2020. Така, например, бихме могли да насърчим проектите в социалната сфера. Относно качественото упростяване също трябва да помислим. Какво бихме могли да направим? Един въпрос към господин Рис. Вие казахте, че не познавате добре фонда за регионално развитие и земеделския фонд за развитие на селските региони. Но какви са според вас пречките пред хармонизацията? Uh, Господин Обрехт, благодаря, госпожо председател. Няколко елемента имаме в тази дискусия. Един от тях е структурата на политиката на сближаване. Това е една дълга история за отношенията между отделните европейски политики и а, отношенията между различните комисари, между различните генерални дирекции, между различните парламентарни комисии. Проблема с Европейския социален фонд и фонда за регионално развитие – не е проблем, който възниква само на място. Просто има различен подход, който се използва към тези фондове в Европейския парламент и в различните парламентарни комисии. Много трудно ни беше да обсъждаме въпроса тук. Всеки се бореше а, за собствения си фонд. А, хората от заедостта се бореха срещу хората, които работеха за регионите. Същото се случваше и в Европейската комисия. И всички тези отношения се отразиха. Помните, че тук се водеше истинска битка за това кой колко средства ще получи. А, със сигурност подхода не беше да имаме единни процедури. Искахме отделни фондове, отделни а, средства, отделни процедури и това са последствията. Сега предлагате да има един фонд – това е единственото решение. Един единствен. И трябва да имаме ясно послание за следващия програмен период. Да кажем край, защото стана голяма каша. Това е единственото решение. Един фонд и една по-широка политика. В това се изразява упростяването. В противен случай всеки процес на упростяване ще води до осложняване. Как да обясним, че упростяването ще доведе до нови хиляда страници, в които ще обясняваме как точно ще упростим процедурата? И, и приключвам, госпожо председател. Само да спомена а, проблема с а, бюджетирането. Миналата година водихме дискусия точно за а, бюджета и за показателите. И водихме истинска битка за това какво точно имаме предвид. Много малко хора а, говореха за начина за бюджетирането като такова, всеки говореше за контрола. Говорим за интегрирано мислене, но не го използваме. Винаги говорим за контрола и цената на контрола винаги е по-висока, отколкото ползите от конкретните проекти. Както колегата каза, резултат е, че хората не са мотивирани да представят проекти, защото процедурата е много сложна. В по-малко развитите държави е ясно защо липсва а, мотивация. Ако има такава, тя е свързана с това, че хората искат европейски средства. Но хората много лесно се отказват. Това е основен проблем в политиката на сближаване. В много държави и в Италия много хора биха казали да, благодаря ви, но проблема е ваш. Не си заслужава усилията да преминем през тази бюрократична процедура за толкова малко средства. По-добре е да отидем да вземем кредит. Основното послание което трябва да лансираме, е, че се нуждаем от един фонд и бюджетиране на базата на резултата, а не да се съсредоточаваме върху контрола. Това е в заключение. Председателката. Благодаря ви, господин Ван Нистелрой е следващия. Благодаря ви. Нека и аз да направя коментар във връзка с чудесните презентации, които чухме днес. Чухме Ян преди малко във връзка с средносрочния преглед, който съвсем скоро предстои. Може пък да изготвим резолюция в парламента след няколко дни. Та бих искал да ми всеки един от вас да ми каже кои са трите успеха на политиката на сближаване. За да мога да ги знам и да ги цитирам в дискусията. Благодаря ви, госпожа Бресо. Благодаря ви, госпожо председател. Нека и аз да ви споделя моя опит в тази сфера – Напълно съм съгласна с колегата, който говори преди мен. Когато говорим за упростяване, трябва да вземем предвид два аспекта. Първо, правилата в двата фонда се различават. Освен това и програмни, програмните периоди се разминават. Ето защо е необходимо следващия път да положим малко повече усилия в това отношение – Необходимо е Европейската комисия и парламента да се споразумеят, но и самите комисари да се разберат помежду си. Ако имаме единен фонд, може и да успеем да се справим с проблема. На следващо място трябва да насочим вниманието си основно към резултата. може да се окаже невъзможно, ако насочим вниманието си към резултата при запазване на предишните правила. Резултатите винаги трябва да отговарят на разходите по съответния проект. Ако новият ни подход означава да насочим вниманието си към резултатите, то тогава трябва да внимаваме да не увеличим бюрократичните пречки бюрократичната процедура трябва да бъде опростена, най-вече когато говорим за малки суми. Малки суми, които позволяват да се стартират проекти, които в последствие се е, разработват съвсем автономно. Много новосъздадени предприятия се нуждаят от малки суми, за да започнат своята дейност. Необходимо е наистина да бъдем по-стрикни по отношение на постигането на резултатите, но за да има резултати, трябва да има и средства. Въпрос към нашите гости. Вие имате солиден опит в това отношение и бих искала да попитам къде според вас се придава повече отговорност, която не позволява постигането на конкретен резултат. Не виждам други въпроси и изказвания на членовете на нашата комисия, за това сега ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Заповядайте, имате думата. Много ще ни е интересно да чуем какво ще ни кажете. Благодаря. Казвам се Мари Гиланд и от работя в Генерална дирекция регионална политика. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че поехте инициативата да организирате изслушването за опростяването. Няма никакво съмнение. Много е важно да се проведе обсъждане, в което да се включат максимален брой участници, да чуем техните мнения, но нека да коментирам е, няколко от конкретните въпроси, повдигнати от експертите, особено доктор Рис, който спомена многобройните регламенти и насоки. Мисля, че това, което той обясни за стотиците страници и хартия е абсолютно вярно. Може би е много по-лесно да се работи с iPad. Но нека подчертая, че голяма част от тази документация всъщност е изрично поискана от програмните органи на държавите членки всъщност аз отговарям за координацията на тези документи и колкото и да ви е странно, ние не изработваме насоките за наше удоволствие. Не, правим го, защото държавите членки го искат. Да вземем разходите и примера, който беше даден, дължината на документа там всъщност е опит да се отговори на всички въпроси, получени от държавите членки. Въпреки усилната работа, ние продължаваме да получаваме десетки въпроси по темата. И това е само една малка част от областите, в които се прилага политиката. Ние сме, разбира се, добри служители на комисията, отговаряме на въпросите и това генерира още повече хартия. До някъде Написаното се увеличава, защото се задават все повече въпроси. Но трябва да бъдем реалисти. Стигнали сме до този момент в финансовия период 2014 до 2020 година, както казах, ние не пишем тези насоки за удоволствие поне не за сега. Ще видим след 2020 година и какво ще каже парламента. Но въпросът е какво да се направи конкретно в този момент. Какво можем да постигнем? Важно е да се подчертае, че има реални възможности за упростяване и те се съдържат в регламентите. В основния регламент с общите разпоредби, тъй наречения CPR – може би, ако използваме едно стандартно съкръщение за регламента, това вече ще е първата стъпка към упростяването. Казах ви, че има възможности за упростяване, но няма задължение за упростяване, което проистича от договарянето защото много държавите членки не искат упростяване, е гъвкавост. Госпожа Кандела даде много добър пример с програмата в Пулия и използването на няколко фонда. Има много държави членки обаче, които не са поступили по този начин и не искат да го правят. Няколко бележки. Опростените разходи вече бяха споменати. Всъщност тук е може би най-големия потенциал за улесняване е, живота на производителите. Трябва да се види какви са стандартните разходи, какво е правено преди, за да се види какво ще се използва в бъдещото изчисление – Необходимо е да се разговаря с тези, които оперират с програми с упростени разходи. В политиката на сближаване никой не иска да се връща към предишните инструменти. Именно за това нашите генерални дирекции насърчават един такъв подход. Знам, че комисарят Тайсен насърчава Органите по социалния фонд да използват опростените разходи. Какво се печели тук? Втората полза се усеща при одита. Одитните изисквания също веднага се упростяват съществено. Доста от изказалите се говориха за бремето на одита. Аз разбирам защо има недоволство, разбирам това, което се определя като товар. Но бих проявил още по-голямо разбиране, ако процентът на грешка при фондовете за сближаване не беше толкова висок особено при фонда за сближаване и фонда за развитие на селските райони, много висок процент грешка. Както казах, упростените разходи там ще помогнат. На трето място, нещо казано и от експертите, съвместните планове за действие. Комисията няма да се откаже от тях в никакъв случай. Изготвили сме насоките, те съдържат необходимите обяснения и варианти и сме готови да разговаряме с държавите членки по съставянето на тези планове. Това, което е вярно обаче е, че сме много разочаровани, че държавите членки и програмните органи не проявяват интерес – Оптимистичното обяснение, че те са заети с стартирането на новите програми. Ако това е така, се надяваме интереса да се увеличи. Моят комисар, комисар Крецо, се интересува най-вече от въздействието върху бенефициерите. Затова тя създаде група на високо ниво. Тази група наблюдава именно бенефициерите и започва работа следващата седмица, като се председателства от Сим Калас. Целта е да се разгледат различни възможни варианти, като се тръгне от опростените разходи при сближаването и след това начина на използването от страна на държавите членки. Когато държавите членки и програмите не използват тези елементи, ние бихме ги насърчили, бихме показали добрите практики. Пак ще кажа, има възможности, те са много обещаващи и всичко това ще определи и успеха на фондовете. Фондовете трябва да станат привлекателни за бенефициерите, за да се стигне до желаните резултати. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря ви. Наистина, много убедително изказване от страна на комисията. И сега пристъпваме към последната част от изслушването. Ще дам думата на нашите гост-експерти. Нека чуем последните ви послания към аудиторията. Започвам с дамите. Две-три минути максимум ще ви помоля. Благодаря ви. Както казахте, госпожо председател, дебатът беше изключително съдържателен. Много ми бяха интересни въпросите и забелязвам, че доста от това, за което говорих, беше подето и от аудиторията като тема. Благодаря и за това, което се каза за упростяването на правилата и процедурите, но знам, че предстои много работа. Чувствам се оптимист, защото виждам, че имаме една обща цел, а именно да намалим тежестта за всички участници. Трудното е да разберем как да изпълним тази задача. Господин Ванистерой, обсъждам, обръщам се към вас. Трябва да се допитам до колегите си в Сдружението. Едва ли има лесни решения, но може би намаляването на броя одити е нещо, което бихме обмислили. Освен това, има връзка с пакета за по-добро законотворчество. И тук трябва да мислим за големите теми в Европа. Нека не навлизаме в ненужни подробности. Струва ми се, че инициативата за по-добро законотворчество би довела и до упростяване при политиката на сближаване и би определила някои от нейните принципи. Изказването на комисията също беше много насърчително, например за плановете за съвместно действие, както и някои други предложения. Ще видим какви конкретни предложения можем да направим. Очакваме с нетърпение бъдещата работа. Много ви благодаря. Госпожа Мария Кандела, заповядайте. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря какво може да бъде направено. Разбира се, не от днес за утре, ако беше толкова лесно, комисията и парламента вече щяха да са го предложили. Но, какво може да се направи? ние сме изправени пред многобройни различни фондове. Има и зададени граници между тях, но може би е добре да се помисли за преминаването от един към друг фонд, така че бенефициерите да използват това, което ще доведе до най-добрия резултат. Например, социални иновации. Ако на местно ниво искате да подобрите услугите, което означава и да експериментирате, да използвате нови методи, да намалите времето, разходите, при предоставянето на тези услуги. Обикновено всичко това се поставя под социалните услуги като обобщителен термин, но вие работите с местната общност. Може да определите дейностите, които се финансират по социалния фонд и вида инвестиции, които да се използват от регионалния. Не можете обаче от спонсора на проекта, който може би в този случай е местната власт или общината, както и представители на частния и обществения сектор, не можете да очаквате от тях да работят по различни срокове и да постигат различни цели. Ако вземем показателите в тези регламенти. Те са част от оперативните програми, но и тук виждаме разнобой. Вземете Пулия. Пулия е едно от малкото места, където множествените фондове работят. Ние трябваше просто да работим с различни показатели, а искахме да използваме същите – Направихме един проект 2000 до 2013 година и неофициално мога да ви кажа, че това направихме. Използвахме показатели от Фонда за селските райони, като всъщност използвахме средства от социалния фонд. Просто търсим Регионалният подход. За нас са важни инвестициите, важни са работните места, но Европейския социален фонд не включва показател като брой разкрити работни места. Ако можехме да подходим многоизмерно към нашия проект, това щеше да ни улесни. Всъщност, ние бихме искали да можем да използваме множество фондове, множество измерения за същия проект. Така че да работим с една истински интегрирана система, а не нещо, което е от тази генерална дирекция, нещо, което отива в другата. Така и бенефициерите ще се интересуват повече от резултатите като се стигне до одита и контрола, не ме разбирайте погрешно, аз не искам да намалявам проверките, въпреки че мисля, че са много. Наистина има голям процент грешка, комисията каза, че имаме нужда от тези одити, но все пак нека се помисли за упростяване, да се види как точно се правят тези одити, как се организират, как протича един одит по цялата верига. В никакъв случай не твърдя, че одитите не бива да стигат до последната брънка, не, но е важно все пак как се управляват и как се възприемат от крайните потребители. В крайна сметка така ще намалят и разходите. Защо не се правят извадки? Комисията го прави, националните парламент, правителства, извинете, го правят. Контролират ни освен това непрекъснато. Нека го направим веднъж, но както трябва един и същи бенефициер е проверяван непрекъснато от най-различни институции и органи. Това е голяма тежест и тя трябва да се намали. Например, три органа, които посещават една и съща компания или община, задават едни и същи въпроси, искат едни и същи документи. В това има нещо нередно и хората се чувстват разочаровани. Много ви благодаря. Доктор Рис, вашите заключения сега. Ja, vielen Dank. Ich habe auch noch eine Frage aus. Благодаря ви. Всъщност аз имам и въпрос към мен от представителя на Австрия. Стана дума за разминаването между регионалния и селско-стопанския фонд. Селско-стопанския фонд всъщност е свързан с фонда за гаранции. Това е съвсем различен свят, защото там плащащия орган контролира текущите разходи. Имаме програмата Лидер, освен това, което много се гордее с подхода си отдолу нагоре. И всъщност там като учили, успехът няма кой знае какво значение, а при регионалните и социални фондове това успехът, резултатът вече е много важен. Огромно разминаване. На второ място Както казах и по-рано, комисията е записала, че само малката инфраструктура до 600 000 евро може да се финансира. А при структурните фондове може да стигнете до 10 милиона, както виждате, два свята. Но не искам да бъда песимист. Имаме европейските програми. Самият аз обаче не завися от тях и мога да кажа каквото си искам на комисията. От това нищо няма да последва за самия мен, но разбирам и държавите членки. Въпреки това, обръщам се към комисията. Хайде да ми кажете, кой може да проумее това? 60 страници за одита. И ако не бъркам, трябва да погледнете страница 49 специално. Всъщност, във всеки ваш документ се отбелязва все по-голям процент на грешка, но като споменах процента на грешка, нека ви кажа, че нашата сметна палата на Федералния ни щат направи собствено проучване. При регионалния фонд – и системата за гаранции. Оказа се, че при самата извадка се прави грешка, защото не се проверяват всички проекти. Следователно няма как да се стигне до по-ниска грешка. Трудността е създадена в самото начало. Комисията генерира грешки заради собствените си правила. 60 страници насоки и 35 страници въпросници от държавите членки. Как тогава човек да мисли за това какво ще произведе? И накрая, като говорим за одита, няма ли единен одит и едина система за управление и контрол, може да забравите за интегрираните фондове. Както и колегите казаха, контролът трябва да се прави 3-4 пъти, но 3-4 пъти се проверява един и същи човек. Имахме такива случаи. Освен това се установява грешка, предприятието е закрито, но не може непрекъснато по 3-4 пъти да се искат едни и същи документи. Благодаря и сега се обръщам към вас, професор Догаро. Униунea a făcut salturi uriașe după anul Европейският съюз в периода 2000 до 2015 година направи наистина гигантски стъпки, защото целите и процедурите бяха наистина опростени. Вярно е, бюрокрацията се е увеличила заради новите регламенти, но 2002 година ние получихме фактура от Евростат за около 4000 евро. За да имаме достъп до базата данни, оказа се, че няма как да имаме достъп без да платим. Но ето това вече не е така. Един прекрасен положителен пример. Необходимо е да можем да измерваме интегрирано. В противен случай ще вземаме грешните решения. Опростяването на процедурите е много важно. За мен самият ефективността е в основата на опростяването нека се запитаме как да използваме фондовете по възможно най-ефективен начин. Аз всъщност съм нахвърлил някои идеи и ми се струва, че ако те се последват, бихме могли да се справим и по-добре. В противен случай ще е жалко да разпилеем усилията си. Региона Тимиш, това е мой регион, е на трето място като най-динамичен регион в Европа. Но ние стигнахме лимита си. Не можем да получим по-голямо европейско финансиране, тъй като европейското финансиране не стъпва върху критерия специализация. Затова бих казал, че европейските фондове всъщност не се използват достатъчно ефикасно. Имаме директива 28 от 2009 година. В нея се казва, че трябва да се измери използването на възобновяеми енергии като дял от общата произведена енергия. Имаме и другата директива за енергийната ефективност на сградите. От самото начало говорим за енергийна ефективност, обаче не само на сградите, а и в други отрасли. Ето един пример за общностно законодателство, което не е домислено. Е, всъщност в Европейския съюз ние сме доволни от добавена стойност 20 до 50 евроцента, но това не е удовлетворително. максимално добавената стойност стига до 3 до 5 евро, но и това не е достатъчно. Ако имаше специализация на регионите в Европейския съюз, щяхме да имаме много по-големи успехи, а не 104 региона да специализират в един и същи отрасъл. Това не води до конкурентно способност. В САЩ организацията е корено различна, там всеки щат се специализира. И така се развиват огромен брой проекти. Ще се опитвам, ще се опитам да отговоря на господин Ван Нистелрой в най-общ план – аз съм убеден, че увеличаването на добавената стойност е изчислена спрямо всеки работник си остава важен критерий. Това всъщност е единствения метод за измерване на ефикасността и производителността. Така можем да видим и как се амортизират разходите. От друга страна, ние не можем да се откажем от този критерий добавена стойност спрямо работника. Но въпросът е и как да намалим потреблението на природни суровини – защото знаем, че не намалим ли това потребление, те ще бъдат изчерпани. След 30 до 50 години някои от тези суровини няма да ги има и ние ще трябва да сменим своите производствени методи. не бива да се стига до изчерпването на тези ресурси. В Европа, освен това, имаме образована работна сила. Но виждаме, че тя е използвана недостатъчно или прекомерно. Благодаря ви. Много ви благодаря за тази дискусия, благодаря за изслушването, благодаря на колегите, много интересни изказвания наистина. С това ще приключим обсъждането и ще преминем към следващата точка. Годишен доклад за 2014 година Европейска инвестиционна банка разглеждане на становището. От 2013 година нататък комисиите Конт и Еконт създават такива доклади по доклада на Европейската инвестиционна банка. Конт е изготвил доклада за 2014 година. От него става ясно, че изпълнението при политиката за сближаване значително се увеличило, ще продължи да се увеличава. Финансовите инструменти се използват все повече и повече. Затова комисията Реджи реши да изготви становище по доклада на комисията Конт. Предлагам Крайният срок за измененията да бъде на обяд на 21 октомври, сряда. Това е крайният срок за измененията. А докладчикът по това становище е господин Яковчич. Той обаче отсъства, затова от негово име ще представя проекто становището. Биха в мистер И така от името на господин Яковчич. Скъпи колеги, получих а, писмо от господин Яковчич Ковче, че не може да присъства на следобедното ни заседание по здравословни причини. И затова той ме помоли да представя своите коментари по проектостановище, което подготвя за годишният доклад на Европейската инвестиционна банка за 2014 година. Най-напред да подчертава колко важна роля играе Европейската инвестиционна банка в допълване на структурата на европейските структурни инвестиционни фондове. Голяма част от държавите членки се запускват с проблеми с ликвидността и средства за финансиране и в този контекст ЕИБ може да даде много ценен принос. Важно, ето защо той приветства увеличаването на общия размер на дейностите на ЕИБ по финансиране през 2014 година, включително допълнителното кредитиране в размер на 500 милиарда евро и мобилизирането мобилизирани инвестиции в размер над 150 милиарди евро. Това увеличение е от основно значение за на политиката на изпрещаване на европейските структурни инвестиционни фондове. Господин Ван Нистерой, извинявайте, но вие четете това, с което разполагаме на хартия. My feeling. Okay. Добре, в такъв случай няма да ви чета това, с което разполагате. Ще ви кажа моето мнение. Моето мнение е, че господин Яковчич се съсредоточава върху положителната част на доклада. Той споменава колко важна роля играе ЕИБ, увеличаващата се роля на ЕИБ. Във втората част от становището се споменава възможности за подобряване на връзките между комисията речи и е и Б. Това е което исках да кажа и няма да чета до края съобщението, господин Яковчич. Благодаря ви. Van Nistelrooy. Yes, it's... I'm the shadow of the shadow. Господин Ван Нистерой. Докладчик на докладчика в сянка и другия докладчик на докладчика в сянка. Започваме с господин Ван Нистерой като на НДП не е тук, така че само ще ви представя нейните коментари. Смятаме, че структурата на становището е добра. Както вие подчертахте, обръщаме внимание на взаимодействието с, с структурните инвестиционните фондове. Както тук ще обсъдихме, трябва да съсредоточим политиките си върху постигнатите резултати имаме нужда от все по-големи инвестиции. Това е наистина от а, ключово значение. Госпожа Фико ме помоли да подчертая подкрепата не само за големите мащабни проекти, но и за малките и средни предприятия. чрез Европейския инвестиционен фонд, който е част от AIB има такава възможност и ние държим да я подчертаем, тъй като МСП като цяло страдат от недостиг на ликвидност. И за тях е трудно да оцелеят. И затова за тях подобни мерки наистина са изключително полезни. Така че да трябва да споменем МСП. Първа важна точка е подкрепата, като може да предостави е Б в сътрудничество с агентите за регионално развитие. В регионите има редици инструменти, които могат да послужат за инструменти за преодоляване на пречките в сътрудничеството. Това вече се оказа възможно през 2014 година. Така че тук наистина трябва да се научим как да изготвим необходимият капацитет по възможно най-уместен начин. Много е важно да си извадим тези правилни полуки. Дори също така да подчертая колко голям принос може да има ЕИБ в съвместната работа с агенциите за регионално развитие и агенциите, които управляват средствата от, от фондовете за регионално развитие. Разбирам искането на господин Яковчич за специално финансиране за макрорегионалните стратегии. Може да предвидим и други отрасли, които да бъдат приоритетни за финансиране, като например ключовите технологии, заложени в програмата Хоризонт 2020. Те също би трябвало да бъдат насърчени в подготвителната фаза, когато говорим за високо конкурентоспособни технологии. Те също така иска да продължа подкрепата за традиционните економически отрасли, като селското стопанство, корабостроенето и туризма. Мисля, че ако ще изброяваме изобщо отрасли, би трябвало да споменем и някои по-модерни сектори, в които се създават много работни места, но ще изготвим няколко изменения, ще внесем няколко изменения, за подобрим редакцията на господин Яковчич. Благодаря ви. От името на господин Гасени, думата има госпожа Бресо. Разполагаме с малко време, вече е доста късно, така че ще направя само няколко много бързи коментара от името на нашите докладчик в сянка. На първо място. Техническата помощ е важна. Тя е важна за местните органи на самоуправление, защото за тях е важно да знаят как да получат средствата от фондовете и как правилно да ги използват. На второ място, както каза и колегата, трябва да вземем предвид показателите на ЕИБ за мащабните инфраструктурни проекти. Трябва също така да подпомогнем малките и средните предприятия. и е, тук може би трябва малко по-изчерпателно да се спрем на този елемент в точка 8 от доклада пък да споделя и едно свое притеснение, свързано с а, споменатите в доклада финансови бариери или бариери пред финансирането. Какво точно има предвид под тях? Може би ще е добре докладчика да го уточни в своя текст. Благодаря ви. Отново от името на докладчика в Сянка думата е господин Лоуер. Благодаря ви, извинявам се, че не мога да присъствам по време на цялото заседание, но имам време заседание на друга комисия. От името на Джим Никълсън бих искала да благодаря на докладчика господин Яковчич за неговото становище. Гледите от аспектите е, ЕКР е склонна да подкрепи, особено по отношение на ЕИБ е, и необходимостта тя да финансира нуждата от инвестиции. Особено се радваме на началото на абзац 8, в който се насърчава е, подход, основаващ на резултатите за програмния период 2014-2020 година и приносът на ЕИБ за този подход. Важно е да, да, да покажем на европейските данакоплаци, че огромната е, средства, които се отделят за политиката за на европейско равнище, се разходват по разумен начин. съгласни си с точка 2, а именно необходимостта да има последователност и съгласуваност и взаимно допълване между Европейския фонд за стратегически инвестиции и другите политики и инструменти на Европейския съюз. Смятам, че много от нашите гласоподаватели и дори от е, хората, посещащи в тази зала, е, FC е прекалено теоретично понятие и много далечено от това, което се случва на практика. Ето защо имаме нужда от по-добра съгласуваност между ЕФСИ и специалните европейски структурни инвестиционни фондове. И накрая, пише Джим, знам, че Комисията по селско стопанство иска да използва платформата Fi Compass и да насърчи селските стопани, особено от отрасла на млекопроизводството, да инвестират в модернизация на своя производствен процес селското стопанство е само един от отраслите, в които ЕИБ може да има значителен принос. И отново подчертавам, след би следвало финансирането и фондовете на ЕИБ да бъдат последователно и да допълват съществуващите вече европейски структурни и а, регионални фондове. Благодаря. Господин Склерч, вие сте докладчик в Сянка. Yeah. Uh, uh... Благодаря ви, господин председател. Господин Яковчич не присъства, за това ще се опитам да не се разпростига много. Бих искал да спомена следното. Европейската инвестиционна банка може да насърчава политиката за сближаване в регионалното развитие в Европейския съюз. От името на групата на зелените бих искал да подчертая същественото значение на прозрачността и контрола на финансовите инструменти, включително и реформата на финансовите инструменти, които се използват. наскоро започна разследване за да се провери дали Volkswagen е използвал средства от AIB за разработване на софтуера, използван за злоупотреби, софтуер е използван да а, измами всички нас, всички граждани за данните за емисиите от парникови газове на автомобилите на Volkswagen. Лисата на данни, както подчертава Европейската сметна палата, в процесът на докладване може да доведе до предоставяне погрешна информация на бенефициерите. И тази възможност може да се използва всъщност и създаване на зелени работни места. Накрая бих искал да подчертая, че трябва да осведомим бенефициарите за възможностите за финансиране, които, които са на тяхно разположение. За това обаче имаме нужда от много ясни правила, които са на разположение на всички бенефициари. Благодаря ви, госпожа Дамато е друг докладчик в Сянка. Не, всъщност няма нужда, тъй като докладчика го няма. Добре. Ами, Надявам се, че докладчика, се в сянка ще продължа съвместна работа по изготвяне на текста. Припомням ви, че крайният срок за внасяне изменения е сряда 21 октомври. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, годишния доклад на, за 2014 година от защита на финансовите интереси на Европейския съюз, борба срещу злоупотребите. Европейската комисия публикува доклад по мерките, които се предприемат от държавите членки за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и за борба срещу измамите. Докладът обхваща всички водещи политически области, включително и политиката по сближаване. Комисията на развитие изготвя свой собствен изготвя становище към водещата комисия. Нашият доклад, че господин Вон, не може да присъства на днешното ни заседание и да постави своят, своето доклад становище. Госпожа Бресо любезно ще го представя в негово име. Предлагам като крайен срок за внасяне изменения отново да определим сега 21 октомври. Давам думата на госпожа Бресо. Благодаря ви, госпожо председател. So, uh, according Mr. Vogan, there are no particular... Според господин Воган няма особено чувствителни елементи в това досие. Някои заключенията обаче са интересни. По отношение на политиката на сближаване, трябва да отбележим, че това не е политиката с най-голям брой неред... нередности най-много нередности по отношение политика сближаване има по Европейския фонд за регионално развитие. Ако сравним нещо на 2014-2013 година, има увеличаване за процента на нередностите, които представляват 1649 нередности, свързани с измама. Важно е да се уточни, че няма общо определение на е, наредно свързана с измама и наредно не свързана с измама на Европейския съюз. Е, това зависи от държавите членки и това е проблем, защото има разлика в докладването на наредностите и имаме нужда от е, хармонизация. В противен случай ще бъде много трудно всъщност да се прави подобна съпоставка на положението в отделните държави членки. Отбелязваме че е, се е, подобрява ефективността на, предприят... на мерките предприятия от комисията за избягване на редности. Ти си споменава доклада и средносрочната оценка. Също комисията е предвижила да извърши междинна оценка през 2018 година, за да установи дали новата регулаторна структура намалява риска от нередности. Аз, между другото, съм докладчик в комисията АВКО по същият доклад. И смятам, че ще било уместно да, да поискам от Европейската комисия да опрости процедурата, като определи категории. Тоест, най-често срещаните нередности да бъдат определени в отделна категория, да се, уточни, да се премахне объркването между нередност и измама, за да се случим наистина върху борбата срещу истинските измами, а не а, върху борбата с нередности, които биха могли да из, бъдат избегнати, ако има по-ясно определение и по-голяма яснота, кои са най-често срещите нередности. Благодаря ви. Някой от докладчите в сянка тук ли е, който да иска да вземе думата? Моля, заповядайте. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Kialakuló hagyománynak meg. Благодаря ви, госпожо председател. Вече по традиция се заместваме тук, така че аз замествам докладчика в сянка от НП. И от негово име бих искал да кажа следното. Под проекта становището на Дерек Вогон, който отглеждаме днес. Най-напред докладчика Сенка на НББ иска да му благодари за свършената работа. Това правото становище според нас е много добра отправна точка за пълнодатъчната ни дискусия. За НБ много важно е упростяването. Важно е да уточним, че не всяка нередност е, представлява измама. Затова е много важно да има ясно разграничение между нередности, които не са допуснати с е, цяло измама и редности допуснати с цяло измама. Нередностите, които не са, не са извършени с цяло измама, могат да бъдат опустени, Могат да бъдат избегнати, извинете, чрез опростяване на процедурите. Друга важна за НП тема са обществените поръчки и в областта на регионалната политика, по-голямата част от средства, европейските средства се разходват чрез процедури на обществени поръчки. Затова е важно да имаме по-голяма яснота за евентуалните нередности и измами в тези процедури, за да можем да ги продолеем по-лесно. А също така трябва да насърчаваме държавите членки към обмен на най-добри практики. По този начин те ще могат да предотвратяват, да откриват и да реагират на нередностите и измамите по-ефикасно и също така по този начин ще може да помогнем на местните регионални власти да се борят с измамите. Не бива също така да забравяме, че измамите все по-често имат международен характер. Ето защо имаме нужда от мерки на международно равнище. Може би чрез създаването на нов е, Европейска прокуратура, с която да се избегне дублирането на работата. Това са основните идеи от името на НДП. Благодаря ви. Господин Чезък има думата. Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Przewodnicząca, ja w imieniu Grupy EKR dziękuję bardzo. Благодаря ви, госпожо председател. От името на ЕКР бих искал да благодаря на докладчика за изкопеното от него становище и заради са направени коментари. Тук мисля, че това е първото становище за този конкретен период до 2020 година. И следвало да подчертаем, че действително се нуждаем от тези водещи принципи е, в политиката на сближаване. Т.е. трябва да работим за премахване на нередностите. Ако погледнете финансовите отчети, става ясно, че има все пак увеличение и ако погледнете преките плащания специално в контекста на политиката за развитие на тежките райони, се оказва, че там има проблеми с злоупотреби и измами в някои области. с най-високо равнище на наредности по отношение на структурните фондове беше над 40%. Така че трябва да, да преценим и трябва да анализираме на какво се дължат тези нередности. В някои случаи те се дължат на, дължат на недобро управление на фондовете. И очевидно трябва да обърнем внимание на тези тревожни тенденции. Трябва да предприемем мерки за борба срещу измамите. Така че действително трябва да чуем Европейската комисия да видим дали те имат някакво обяснение за това увеличаване на броят на нередностите и на измамите. Знам също така, че Европейската сметна палата постави под въпрос начина по който се управляват фондовете от някои държави членки. Има много голям брой транзакции, много голям брой операции. Може би трябва да анализираме начинът по който са осъществени част от тези операции за периода 2012-2016 година. Може би се открият нередности в други области. Анализът на нередностите показва, че много често всъщност става дума за процесуални грешки, за процедурни грешки и погрешно тълкуване на правилата. И може би опасната комисия трябва да вземе предвид този факт. И следва също така да подчертаем, че най-високо равнище на нередности са свързани с фалшифициране на данни фалшифициране на удостоверения. А това от своя страна води до ам, нередности. Има измами свързани с корупция. И би трябвало всички наистина да се съсредоточим върху водещите принципи, а именно добро разходване на средствата и предотвратяване на наредностите. Значи в някои случаи имаме възможност от санкции, суспендиране на средствата от фондовете. И държа да подчертая, че ако искаме наистина ясно да се борим срещу измамата, трябва да се възползваме от тези възможности за санкции. Имаме нужда от много добра организация включително и чрез задължение за докладване и контрол над начинът на, на, на докладване и ефикасни инструменти за борба с измамите. Господин Склерк, имате думата. Uh, <laughs> Разбира се, аз замесвам нашият докладчик в сянка Тери Райнтке. Ще кажа няколко думи от името на нашия докладчик в сянка по правостановището. Приветстваме годишният доклад на Европейската комисия за 2014 година относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Притесняваме се от факта, че не разполагаме с информация за това как броят на докладвани случаи се, се отнася към равнището на възстановени е, средства. За нас това е незадоволително. Искаме е, да има метод на проследяване, да разберем какво се е случило в конкретни случаи, а не просто да получаваме агрегирани данни няколко години по-късно. Също така данните, които ни предоставя ОЛАФ, трябва да бъдат е, съпоставими и да ни бъдат представени в конкретния си контекст, иначе ням, иначе много ограничени ще бъдат покрити, които ще може да се извадим от тях. Но имаме няколко положителни коментари. Радваме се, че се увеличава капацитетът за борба с измамите. Също така се случава, се, сме съгласни с акцента, който се поставя върху прозрачността. Много се радваме, че необходимостта от увеличаване на капацитета се подчертава в параграф 4. Важно е да се подчертае важната роля, която играят всички интересовани страни и участници в процес на борба с измамите. Благодаря ви. Сега вече не виждам повече докладчици в сянка. Госпожа Дамато ми каза, че не иска думата. Имаме ли представител на Олаф? Искате ли да вземете думата? Мис Мария Юни. Циони Дом. Госпожа Циони Домас, имате думата. Много ви благодаря. Най-напред е, бих искала да благодаря на докладчика и на всички членове на вашата комисия за времето, което отделиха за да ни дадат своите впечатления за доклада ни. Разбира се, отбелязахме си всички ваши коментари и ще ги вземем предвид при изготвянето на доклада за до година. Бих искал обаче да си позволя няколко коментара от наша страна. Сравнявате нередностите с измамите. Държа да отбележа, че този доклад обхваща нередностите и нередностите свързани с измама, което означава подозрения за измами и установени измами. Имаме много ясни определения, много ясно определение в европейското законодателство. И пак подчертавам, този доклад не засяга грешките, и би трябвало да поставим а, нашите данни в контекст в сравнение с доклада на Сметната палата. Важно да се направи това уточнение. Установих, че искате да има връзка между докладваните случаи на измама и възстановените средства може би трябва да припомним тук, че възстановяването на средствата е отговорност на държавите членки. Вярно е, че на равнището на Европейската комисия разполагаме с цялата налична информация и се опитваме, колкото е възможно, да подобрим връзката между комисията и държавите членки. Разбира се, относно докладваните случаи разполагаме с, известни, с известни данни в нашите бази данни, но не смятам, че тази информация действително отразява действителността. Защо? Защото съгласно функционирането на фондовете от политиката за сближаване, в момента в който държавите членки установят нередности, първо те могат да ги коригират. Тоест, държавите членки носят отговорност да а, пристъпят към възстановяване на средствата, т.е. да ги поискат отново от бенефициерите, но това всъщност се осъществява вече на равнище държави членки и бенефициери. Отбелязах си, че няколко пъти споменахте прозрачността и сътрудничеството с партньорите. Също е да отбележа, че Европейската комисия, разбира се, работим в много тясно сътрудничество с останалите служби на комисията, в частност Генерална дирекция регионална политика, Генерална дирекция заетост. Работим също така в тясно сътрудничество с държавите членки. Днес, например, се срещнахме с службата, която координира органите за борба с измамите в държавите членки. И с тях обсъдихме всички важни теми. Например, на 1 декември ще се проведе среща с националните специалисти, отговарящи за задълженията за докладване. И заедно с държавите членки, в момента в който излязат задълженията за докладване за следващия програмен период, ще обсъдим как може да подобрим системата на докладване, за да се изясни положението и действително да получаваме своевременно, своевременно информацията в Европейската комисия. Държа да забележа, че нашия доклад обхваща най-вече е, данни, които сме получили от държавите членки за установени нередности. И като каза господин Кеслер, е, има и случаи, които са свързани с разследванията, проведени от ОЛАФ. Разбира се, процедурите за възстановяване на получените средства са, е, си остават същите, но ОЛАФ има по-добра възможност да проследява а, тези случаи. Ами ще спра до тук. Много ви благодаря. Thank you for this discussion. I... Аз ви благодаря. Благодаря за проведената дискусия. Нека ви напомня, че крайен срок за насене на изменения е 1 октомври на обяд. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред проектостановище във връзка с препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно споразумението по търговията с услуги, съкратено ТИСА. Докладчик е госпожа Моника Вана. Доколкото разбирам, някой ще я замества. Господин Клер момента се водят преговори по споразумението по търговията с услуги от 25 държави в рамките на 100, включително и от Европейския съюз. Всички тези държави наброяват 70% от световната търговия. Всичко се базира на общото споразумение на 100 за търговията с услуги. Целта е да се подобрят правилата в области като лицензирането, далекосъобщенията, електронната търговия, морски транспорт и други. Европейската комисия води преговорите от името на Европейския съюз на базата на мандат, дадени от 28 държави членки. Парламента може да приеме или да отхвърли окончателното споразумение, но не и да го промени. Изготвя се в момента доклад по собствена инициатива, за да се изясни становището на Европейския парламент в рамките на преговорите. Целта е да се видят последствията върху местните и регионалните власти и върху управлението. И да се види как това ще се отрази на економическата страна на политиката на сближаване. Докладчик е госпожа Вана. Крайният срок за внасяне на измененията е 21 октомври сряда още веднъж. Сега нека да чуем господин Склер. Благодаря ви. Говоря от името на госпожа Вана. Тя има други задължения в нейната държава и не можа да присъства тази вечер. За съжаление, опита се да се освободи, но не успя. И така, ще изчета нейното изявление във връзка с споразумението по търговията с услуги или ТИСА. ТИСА е многостранно споразумение за либерализиране на търговията с услуги, бе лансирано от, през 2013 година. Целта е да се доразвият сега действащите споразумения. Преговорите се водят на международно равнище, по настоящен се водят Европейския съюз. Това е 14-ти кръг от преговорите, които се водят в Женева. В проекто доклада на госпожа Рединг, който е на разположение от тази седмица, са разработени правомощията на някои местни и регионални органи. Защо трябва да изготвим становище? Смятам, че е важна нашата комисия да излезе със становище по темата, тъй като ТИСА ще има последствия върху публичните услуги и върху обществените поръчки на местно равнище. Резултатите от споразумението ТИСА ще се отразят и на социалното-економическото сближаване в Европейския съюз възможността за свобода на действие на а, градовете и на общините също а, ще бъде променена. националното правителство ще, синете националното законодателство ще бъде а, поставено на изпитание, за да се види дали е в съответствие с новоприятите правила. Редовно се използват регулаторните мерки, залегнали в ТИСА. Приканваме комисията и държавите членки да спазват целите за економическото, социалното и териториалното сближаване по време на преговорите. Бихме искали повече информация, оценка на въздействието на ТИСА върху регионалното и местното управление нежелаем стандартите и принципите на политиката на сближаване да бъдат допълнително разводнени от ТИСА или от което и да е друго търговско споразумение за в бъдеще. Бихме искали да се запази възможността за свободата на осмотрение на местните власти. Необходимо е допълнително да се засили гъвкавостта относно поетите ангажименти на местно равнище, което е изброено в ГАЦ.123. точка Надяваме се, че позицията ни ще бъде защитена по време на преговорите. Искаме пълното изключване на публичните услуги от ТИСА, нещо, което госпожа Рединг вече предложи. В проект становището бихме искали да бъдат внесени няколко изменения. Съвета даде мандат на комисията, съгласно правилата, но от демократична гледна точка нещата не са добре. Бързата процедура в парламента не даде възможност на Европейския парламент в достатъчно дълбочина да разгледа въпроса. Госпожа Фана казва също така, че очаква с нетърпение да чуе докладчиците на, извинете, позициите на докладчиците в сянка, както и на всички останали колеги. Благодаря ви, казва председателката. Бих искала да ви информирам, че двама от докладчиците в Сянка вече е, са изпратили в писмена форма е, становището си на господин Тонино Пикола от Социалистите и Демократите и господин Андрю Люер от ЕКАРЕ. Сега нека да чуем господин Такова, докладчик в сянка на АЛДЕ. Благодаря ви. Ако правилно съм разбрал, мога да говоря на майчиния си език. Rova puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä muutama ajatus. Ensinnäkin kiitokset Rova Vanalle. Välitettäköön. Уважаеми колеги, най-напред бих искал да благодаря на госпожа Вано за отличната й работа. Като докладчик в сянка на либералите бих искал да направя няколко коментара. Първо. Трябва да бъдем предпазливи. Все пак сме парламентарна комисия по регионално развитие. Важно е да зададем правилните въпроси. Когато говорим за качество, не трябва да правим компромиси с него. Не може да се занижават всички стандарти в областта на околната среда и на здравеопазването. И това послание трябва да стигне до Европейската комисия. Нещо друго върху което трябва да помислим необходимо е да изготвим становище. Нека да не бъдем прекалено общи и да говорим за всички търговски споразумения като цяло. Не, нека да насочим вниманието си върху това конкретно споразумение. На следващо място. Европейския съюз не може да се намесва в тръжните процедури на държавите членки. Държавите членки сами могат да вземат решение относно публичните услуги и договорите за обществени поръчки. Нека да не го забравяме. Публичните услуги са организирани по различен начин в различните държави. Държавите членки трябва да направят така, че да смъкчат последствията върху местните регионалните власти – да вземат мерки от последствията на настоящото споразумение. Ще видим как точно ще протекат преговорите. Както вече казах и в самото начало, трябва да бъдем изключително предпазливи. Трябва да си поставим правилните цели и да ги посочим ясно в становището. Споразумението трябва да бъде балансирано и да доведе до увеличаване на растежа в Европа и в държавите членки. Отново бих искал да повторя, че е важно да не забравяме основната цел. Ние като Комисия по регионално развитие трябва да определим тази основна цел. Това са моите първоначални коментари. Зная, че колегите са изпратили писменно своето становище на госпожа Вана. Най-вероятно я ще постъпя така. Бих искал да изпратя това мое послание на господин Скарлек. Надявам се, че ще, говорим, ще работим в атмосферата на отлично сътрудничество. Благодаря аз благодаря госпожа Дамато. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на колегата, който подчерта, че се нуждаем от това Комисията по регионално развитие да изготви становище. Това е посочено и многократно в първите параграфи на становището. Първо трябва да помислим за последствията върху правомощията на местните регионални власти. Нека да помислим как ще се отрази това споразумение на местно равнище. Мисля, че това споразумение е много по-важно от трансатлантическото партньорство. Наистина обезпокоени сме от това, което четем. Гражданите също бяха обезпокоени, но тяхното мнение не беше взето предвид. Въпросните документи, е, които изтекоха, ще станат публични 5 години след подписването на споразумението. Защо 5 години след това? Защото тук говорим за тайни търговски преговори преговори, които ще се отразят на транспорта, на далекосъобщенията, на здравеопазването в държавите. Тук говорим за безразборно регулиране, което ще има своето отражение на местно и регионално равнище. Надявам се, че Европейската комисия ще се допита до регионалните власти и до социалните партньори. Говорим за услуги от съществено значение, услуги, които докосват ежедневието на европейските граждани. Не можем да приемем да бъдат занижени стандартите за качество на тези услуги. Всичко това отново ще бъде в полза на мултинационалните компании. И защо? Защото поради бюджетни ограничения някои държави членки ще трябва да си затварят очите. Това противоречи на политиката на сближаване – на политиката на териториално и економическо сближаване. Нека да се погрежим за нашите граждани. Благодаря. Благодаря, господин Валкелштел. Има думата сега. Президента, somos conscientes de que hablar de ние разбираме много добре, че говорим за международно споразумение, което либерализира услугите. Ясно е, че в този случай има много деликатни теми, защита на личните данни, прозрачност при преговорите. Е, става дума и за публичните услуги в Европа. За това трябва да се обърне внимание на полемичните аспекти. Има какво да ни тревожи. Това становище би трябвало не само да се фокусира върху негативното, обаче. Международното споразумение би трябвало да ни даде и нови възможности, тъй като би трябвало да доведе до по-голям растеж в частния сектор, както и едно по-динамично регионално развитие в Европа. За това е необходимо да се установи този баланс. Не всичко е толкова лошо, според скромното ми мнение. Точно обратното. Нека да направим от неволята една добра възможност. Now... Благодаря ви. Господин Олюер, аз уведомих всички, че вече сте пратили и писмено мнението си, но е хубаво и да ви чуем. Благодаря Наистина хубаво е отново да се видим. Аз бих казал нещо доста различно. Благодаря на госпожа Вана за доклада и предложението да има становище на Реджи. Всъщност, когато първо се каза, че ще има становище, аз веднага попитах защо. Но Наистина, при преговорите по международни споразумения често се стига до обърквания и е добре да има диалог и прозрачност. Също така си давам сметка колко е важно да отпаднат търговските бариери в нашия все по-свързан свят, ако искаме Европейския съюз да продължи да бъде конкурентоспособен. Ние сме най-големия износител на услуги, десетки милиони работни места. Отварянето на този пазар неизменно ще доведе до повече работни места. Нека научим урока си. Нима Северна Корея и Беларус живеят по-добре от канадците или американците, или англичаните. Не, и за това си има причина. Споразумението има голям потенциал. 20 милиарда очакваме допълнително към европейския БВП. Двойно повече, отколкото очакваме от споразумението с Канада. Конкретни ползи за европейския бизнес – в цифровите услуги далеко съобщенията, финансовите услуги, околната среда. Всъщност, това е една от причините Обединеното кралство да защитава оставането си в Европейския съюз. Ако има по-голяма прозрачност, ще можем да говорим за по-широкия европейски дневен ред. Дори госпожа Редин казва в документа си, че е необходимо да има правила, но е добре да отпаднат бариерите. Докато при услугите имаме най-високите търговски бариери. Ние бихме искали тези бариери да отпаднат и държавите, членки и местните власти да управляват услугите както намерят за уместно. Така че ние подкрепяме споразумението новите стандарти и равните условия. Измененията на ЕКР ще отразят именно този подход. Надявам се, че колегите от Реджи ще ни подкрепят. Благодаря ви. Много благодаря с това. Стигаме до края на дискусията. Нека ви напомня, че крайният срок за измененията е 21 октомври на обяд сряда. С това приключваме с последната тема от дневния си ред. Сега ще трябва да одобрим решенията на координаторите. Аз ви ги изпратих, не знам дали имате коментари. Господин Ваниста Урой. Имам две бележки. Първо, устните въпроси се споменават така, както сме се съгласили, в това няма нищо лошо, но също така ние решихме да приложим подхода стъпка по стъпка – Мисля, че това трябва да стане по-ясно. Имаме и решението на докладчика за Гърция, постоянния докладчик. Нека не се бъркаме с обикновеното докладване. Не става дума за това. Аз предлагам постоянен докладчик, ако това се приеме, всичко е наред. Благодаря. Искам само да ви уведомя за устните въпроси. Аз вече съм сложила подписа си. Разбира се, е необходимо да се посочи колко е важно упростяването като ще включим и бележката за постоянния докладчик. С тези корекции одобряваме решенията. Няма нищо в точка разни. Аз тук очаквах да се каже много. Следващото ни заседание е четвъртък, 12 ноември от 9 сутринта до 6.30 вечерта. Благодаря на преводачите за това, че ни помагаха през този дълъг ден. Благодаря, закривам заседанието.